поведение. Вследствие на правило 1, 2, 3, параграф 4, няма да се гласува коригендума от вчера, който бе обсъден вчера